Ehm, goedemorgen collega's. Op tien minuten zijn we toch van twee collega's naar vier gegaan. Zou voldoende zijn. Добър ден, dragi. Е, колеги. За 15 минути отвоихме нашия брой. Четирима души сме, точно колкото за един белот. Но няма да играем карти, ще се помъчим да поработим. Добър ден на всички. И така, първа точка от днешния, нашия дневен ред, приемане на дневния ред. Имате ли бележки по него? Няма такива, приете. Втора точка, съобщение на председателя. Мисля, че за последен път ще председателствам цяло заседание. Е, колегата Демагистрис продължава да е част от Европейския парламент. И е, днес а, е, организира а, е, първото заседание на Общинския съвет в Неапол, затова няма да е тук. Но смятам, че това ще е пленарната, последната му пленарна сесия, след което ще подаде оставка и ще бъде заместен. На 13-14 юли Очаквам да научим новото име на председателя на нашата комисия, вероятно някой от либералите. В Кокобо Инфо видяхте какви са езиците, какъв е езиковия режим. Предава се заседанието по интернет, така че винаги използвайте левия микрофон в противен случай камерите няма да могат да открият кой е взел думата. И последно съобщение, малко странно, според мен. мислих, че Роджер Браун е много по-млад. Администратор е на нашата комисия. Известно време изпълняваше отговорни функции в комисията но е взел решение да излезе в пенсия. И така Роджер излиза в заслужена пенсия след много години труд. Ако ни следи по интернет, нека да чуе моите благодарности, ако не ще му изпратя електронно писмо. И така стигаме до точка трета, одобрение на протокола от заседанието от 11-12 април 2011 година. Разполагате с този протокол, той ви е разпратен на 13 май и съгласно обичайната процедура, ако до края на заседанието няма възражение по него, този протокол се смята за одобрен. Още едно кратко съобщение. Приехме петчленна делегация, т.е. имаше мисия в Косово и в бивша Югославска република Македония на петчленна делегация. Наистина много интересни посещения бяха това и смятам, че колегите, които участваха в тази делегация, доста авантюристично приключение от Косово до Македония с рейс. Преминахме, спряхме на границата и трябваше друг рейс да ни поеме в бивша Югославска република Македония. И всъщност ние пеша прекусихме границата. След което видяхме, че няма рейс, който да ни чака от другата страна. Имаше делегация от Европарламента. Всъщност малко се паникьосахме, но се справихме добре с тази ситуация. Взехме обичайен рейс по маршрута. Така че виждате колко а, творчески могат да подходят членовете на нашата комисия. Благодаря на тези, които ни помогнаха. А, доста подробно ви разказвам това, защото имам чувството, че и разполагаме с доста време за сутрешното заседание две, два доклада за становище, модернизиране на обществените поръчки и бъдещето на ДДС. И зелена книга на комисията. Освен това смятам, че ще е интересно и представенето на проучването как организираната престъпност злоупотребява със средствата на ЕС. Е, малко съм притеснен, защото като председател трябва е, да ви представя точка четвърта, но аз пък съм и докладчик по становище. Е, по въпроса за модернизиране на обществените поръчки и зелената книга за обществените поръчки, така че нека да започнем с тази точка четвърта. Като докладчик по становище Представих на комисия ИМКО, която е водеща. Е, знаете, че подобно становище трябва да се вмести в рамките на една страница. Доста ограничен обем е това. И е първото ми е, предложение включва 6 препоръки. Чрез изменения могат, може да се разшири този обхват до четвъртък, а ще ги гласуваме през юли. И така тази зелена книга беше обект на моето задълбочено внимание. Ще видим в е, друга точка как е, организираната престъпност злоупотребява със средствата от ЕС. Е, ще видим по тази точка, че и обществените поръчки са инструмент използван от организираната престъпност за да а, се перат пари. А, в, това е в а, някои от точките на тази шеста точка. Така, сега какви са моите препоръки в годишния си доклад, Сметната палата, както и в други доклади, изрично установява, че незачитането на правилата за възлагане на обществени поръчки съставлява 43% от всички изразени в количествено отношение грешки и а, този факт, това неспазване а, представлява приблизително 3 четвърти от вероятния процент грешки при разходите, а, кохезионните разходи. Освен това, Сметната палата е изготвила становище по този въпрос в електронен формат разполагаме с това становище. Не сме го разпечатали, но всеки член на Комисията за бюджетен контрол ще получи днес това становище. Това е първата препоръка. Втората препоръка призоваване на комисията да предложи подходящи мерки за предотвратяване на корупцията и пристрастността. Трябва точно да се определи какво представлява конфликта на интереси и комисията трябва да направи всичко необходимо, за да предотврати корупцията чрез манипулиране на търгове. Това е съвсем експлицитно посочено. Третата препоръка като докладчик смятам, че по-ефективни практики за годишна четоведна отчетност трябва да бъдат въведени е, за да се предотврати корупцията в сферата на обществените поръчки. Трябва ясни е, правила да се формулират за защита на данните, е, както и е, да се приложат препоръките на резолюция на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, резолюция 1729. Също така е наложително, това също се е отправено към комисията, да е, се е, обнародва максимално тази информация, да се информира широката общественост. След е, пленарното заседание, след сесията от май, спрях един след обед в Люксембург, в Сметната палата, където много сърдечно бях прият. Говорих с компетентния служител по този въпрос. Повече от два часа дискутирахме и той прие факта, че ако се забележат грешки, това в голяма степен се дължи от недостатъчната информи... информираност на служителите. Така че това, тази информация е абсолютно необходима. Четвърта препоръка която следва логично от предишните. Необходимо е комисията не само да осъществява тази, да предава тази информация, но да се създаде централна служба във всяка държава членка. Така че тези, които организират и участват в обществени поръчки, да могат да се обръщат към тази специализирана централна служба. Петата препоръка Обществените поръчки а, трябва да се използват и по посока на устойчивостта, защото има нужда от а, такива разпоредби, да се включват съответните стандарти, свързани с устойчивостта, опазване на околната среда и така нататък. Налагането на подобни критерии е нещо положително и се вписва в визията на Европейския съюз, но това трябва да бъде правилно, добре определено. така че да се избягват грешки и корупция. Шеста препоръка. Отново приканвам комисията да преразгледа съществуващите количествени селективни критерии. Трябва добре да се определи економическото и финансовото положение, економически и финансов капацитет на економическите субекти – Предпочитам да е, се е, определят е, показатели за паричните потоци, а не свързани с балансите. Ще, но ми беше казано, че ще се нуждаем и от двата вида показатели – така че да имаме пълен поглед върху финансовото положение на участващите в тези търгове. И така, това е изложението ми, моите предложения. Разбира се, ще изслушам докладчиците в сянка и днес, след обед и утре ще се опитаме да усъвършенстваме този текст. Колегата Итала е а, е, за НП докладчик в СЯ. Рапортоija on yhtyä kaikkeen siihen, mitä... Ох, Напълно споделям вашето предложение. Мисля, че то е много уместно. Искам да подчертая, че по отношение на обществените поръчки би трябвало да се опитаме да намалим бюрократичното бреме и то значително. Защо? Е, защото има огромен брой малки и средни предприятия, които участват в процедурата на възлагане на обществени поръчки и бюрокрацията ги задушава. Изключително важно е да намалим това време. Освен това, трябва да помислим как да развием обществените поръчки в рамките на целите от стратегията до 2020 година с оглед всички големи предизвикателства, като например промените в климата. Разбира се, всяка държава членка трябва да помисли по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви. Други Колегата Бачитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Благодаря, господин председател. Да, въпросът за обществените поръчки, както казахте, е изключително важен. Защото заради него в бюджета можем да загубим милиарда. Мисля, че всяка страна губи подобни суми пропорционално. Убеден съм, че ние имаме нужда от система, която да не е свързана с а, спецификата на отделните държави членки. Знаем, че различните региони са на различно ниво на развитие. Те гледат по различен начин, имат различни представи за използването на фондовете. Нашата комисия направи посещения в различни държави членки и успя да види със ни очи какви проблеми съществуват. Както казахте, ние трябва да настояваме за лице за контакт във всяка държава членка. Смятам, че Европейската комисия трябва да започне работа за да разбере различията между държавите членки. Да, убеден съм, че малките и средни предприятия изпитват затруднения, затова понякога не могат да участват в обществени поръчки. Е, там тикра модели и jisai iš практически и yra pasiteisinęs. Е. В Литва, например, ние работим по конкретни модели от 2004 година този модел се оказа доста удачен. Мисля, че има какво да научим от него и можем да създадем една напредничава система на обществени поръчки в цяла Европа. В какво се състои тази напредничавост? Най-напред е електронното обезпечаване, второ логистиката. Всяка страна трябва да приеме за съответното законодателство за обществените поръчки. Литва създаде система, при която малки и средни предприятия имат предимства в определени области. Дори работим и с синдикатите и това, е, всички тези новости дават резултати. Освен това, частни фирми и обществени субекти имат интерес към запазване на старата система, което може да осложни нещата. Като цяло мога да кажа, че съм благодарен на колегите за а, очертаването и открояването на, при, на определени принципи. Убеден съм, че а, ние ще успеем да постигнем по-високо качество. Знам, че има много държави в Европейския съюз, които трябва да положат усилия за усъвършенстване на системата. Европейската комисия трябва да направи оценка и да приеме принципите на а, обществени поръчки, които да не проистичат от спецификата на отделните държави членки. Благодаря. Благодаря, каза председателят. Госпожа Марта Андреасен. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашия доклад. Имам три коментара по заключенията. Първо, тук се казва, че правилата за обществени поръчки а, са причината за 84% от грешките. Не знам дали Сметната палата е е очертала проблема. Липса на правила или културни проблеми в отделните държави членки, които влияят върху изпълнението на правилата. По заключение номер 3 вие споменавате защитата за онези, които дават сигнали. Има нужда обаче от ясни правила. Преди месец направихме проучване и броят на депутатите, присъстващи в залата, беше толкова голям, колкото е сега. Не мисля, че онези, които подават сигнали в Европейския съюз, получават защита. Едва ли можем да очакваме, че Европейската комисия ще даде сериозен принос в тази област. И накрая, в шеста точка, вие настоявате за а, смяна на балансовите отчети с отчет а, за а, паричните потоци. Аз мисля, че между тях трябва да има от взаимоотношения на взаимно допълване, а не да заместваме едното с другото. Да не казваме, че поради това, което се случва с Гърция, ние сме скептични към балансовите отчети. Балансовите отчети са си най-важният документ, възоснова на който се прави оценка на критериите. Председателят, благодаря. Други колеги? Благодаря. Благодаря ви за доклада. Малко по-късно ще говорим за организираната престъпност. Темата е интересна и в това отношение, както споменава и докладчика в трета точка. Тук се говори за необходимостта от предотвратяване на корупцията. Когато говорим обаче за корупция и организирана престъпност, има две различни нива. Понякога има оферта, която е нагласена и се отдава предпочитание на определен участник в търга поради съмнителни причини. Съвсем различен е случаят, когато се използват обществени поръчки за изпиране на пари. Понякога една фирма може да участва с много ниска оферта, която изглежда много привлекателно, само че истинската причина е желанието за изпиране на пари. В Акуила, например, след земетресението, имаше подобна ситуация. Там бяха обявени търгове за обществени поръчки за възстановяване. Имаше 6 основни участника. Повече от 20% от тези 1500 не можеха да документират отсъствието на връзки с мафиите, с мафията да не забравяме, че говорим за две различни нива на корупция. Нека да имаме това преди, когато говорим за трета точка. Благодаря. Сега поглеждам към комисията. Някой иска ли да каже нещо? Искате ли думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Разбира се, Европейската комисия започна дискусия по модернизиране на обществените поръчки. Всички въпроси, които се споменават в вашият доклад, са в момента предмет на задълбочен размисъл. Ние а, сме дали доста отговори в Зелената книга и на, в това число и на конкретни въпроси, които вие повдигате. Можем да кажем, че Европейската комисия ще излезе с законодателно предложение за, за законодателна рамка за обществените поръчки по всяка вероятност към края на годината. Другият е, стълб е, на реформата е направена оценка за изпълнението на съществуващата нормативна уредба в Европейския съюз. Европейската комисия ще обърне внимание и на този аспект преди да приеме окончателния вариант на предложението за нормативна база. Председателят, благодаря. Имаше въпрос а, и към Сметната палата за процента грешки. Дали това се дължи на културни фактори? Може ли представителят на Сметната палата госпожа Андреасен зададе конкретен въпрос към Сметната палата за процента грешки. То, този факт има ли културна предопределеност? Или ако не сте готов сега, можете да ни отговорите на малко по-късен етап. За момента не можем наистина да ви дадем отговор, но а, си отбелязахме въпроса на госпожа Андреазен и на един по-късен етап на двустранна основа ще предоставим изчерпателен отговор. Добре. Няма други желаящи да се изкажат. Сега ще се опитам да обобща бележките на четиримата изказали се колеги като докладчик. Вярно е, че забележката за малките и средни предприятия е много уместна. Необходимо е процедурите да бъдат упростени, за да не се задушават малките и средни предприятия от това непосилно време, и възнамерявам да внеса изменение, което ще съгласувам с колегите, за да имаме един съвместен компромисен текст. Едната от възможностите е, например, да се създаде система а, с използването на нещо като паспорт – всяко предприятие малко средно, което веднъж внесе някое досие, където описва своето положение, начина на работа, предмет на действие, го прави само веднъж. Е, по този начин се създава нещо като паспорт и с този паспорт това предприятие може да участва във всички търгове няма нужда всеки път да се е, разработва на ново е, досие 10-15 пъти, както се случва с повечето предприятия, които участват минимум в толкова обществени поръчки. Така досието ще се изготви само веднъж и когато предприятието спечели търг, ще се провери дали критериите залегнали в този паспорт, в това досие, все още отговарят на истината. Това ще намали административното бреме на малките и средни предприятия. <clears throat> Мисля, че с четиримата колеги, които са тук, можем да намерим един общ текст. Аз ще им формулирам моето предложение. По отношение на последната точка за паричните потоци, може би не сте ме разбрала добре. Може би не съм се изразил точно. Всъщност аз казах в увода, че е, съм е, направил грешка, казвайки да се избере едното или другото. Не, не, напротив, аз точно исках да кажа, че в това е, съм сбъркал. Двете трябва да се е, допълват. И ще променя текста, така че мисля, че сме напълно съгласни двамата един с друг. По отношение на сигналите, Това е необходимо. Има декларация на съвета на Европа. Комисията не казва ли е съгласна с тази дефиниция. Мисля, че можем на двустранна основа да се разберем. По отношение на коментарите на господин Сандергард, вие направихте един... Вие, вие публикувахте... Направихте анализ на организираната престъпност и ако имате някои предложения как това да бъде вмъкнато в, с някое изменение, нямам нищо против. И сега смятам от тук да приключим с точката за е, обществените поръчки. Срокът за внасяне на изменения е 23 юни, следващия четвъртък до 12 часа на обяд. Ще се гласува на 13-14 июли в нашата комисия. И след това във водещата комисия ИМКО на 19 септември. И гласуването от парламента ще бъде през октомври Страсбург, 18 октомври. Сега стигна до точка 5 от е, дневния ред. Тук при моето стана моноспектакъл. Защото и последващата точка съм докладчик. Бъдещето на ДДС, зелената книга за данъка с добавена стойност. Знаете, че злоупотребите с ДДС са е, сериозна проява на престъпност. И ние в нашата комисия знаем колко е лесно да се откраднат огромни суми пари от е, бюджета от трезора на държавите членки или от общностния бюджет. Проучването, което ще представи господин Съндъргард, специално се спира на тази тема. Има цяла глава за верижните измами с ДДС. И през 2007 година вече имаше доклад на Сметната палата през август 2007 година, посветен на злоупотребите с ДДС в нашата комисия по време на предишния законодателен период. Също надълго и на широко сме разисквали по този въпрос. На 4 декември 2008 година моят доклад по тази тема беше прият. Наистина това е много сериозна престъпност, защото, както казах в началото, могат да се присвояват огромни суми. Размерите на злоупотребите в Европейския съюз са от 200 до 250 милиарда от злоупотреби и измами, а само с ДДС е от 80 до 100 милиарда евро. За Германия, например, през 2005 година 17 милиарда евро са отклонени или са потънали само от злоупотреби с ДДС. През 2005-2006 година 18,5 милиарда са отклонени в Великобритания. Явлението е изключително сериозно и трябва много внимателно да го следим. Аз направих 10 препоръки. Eerste aanzet alles te behandelen, dus we zullen dat ook moeten uitbreiden via amendering en zo tot een nog, nog meer afgewogen tekst te komen. Мисля, че благодарение на вашите изменения доклада ще стане още по-богат. Аз вече формулирах 10 препоръки. Трябва да имаме една солидна обща система за ДДС, защото е, и в противен случай не можем да се противопоставим на организираната престъпност. Във втората препоръка е, се позовавам на факта, че е, това е трансгранично явление и затова настоявам за подобряване на трансграничното наказателно преследване. Е, когато готвих доклада от 2008 година и сегашния доклад, е, специално говорих с, инспектор, с данъчни инспектори, които ви разказват за шеметяващи истории, за това трябва да се подобри системата. В третата препоръка настоявам за изчерпателно изчерпателна дефиниция на, на, за верижните измами с ДДС и настоявам за хармонизирани административни сан, санкции защото а, това е изключително важно за осъществяването на трансграничните а, а, разследвания и всички специалисти с тази, този тип измами настояват за хармонизиране на санкциите. Четвъртата препоръка е, е настоял за по-интензивно и бързо сътрудничество между държавите членки, повече преки контакти между местните данъчни служби и инспекции и е, хората казват, че и за момента имат контакти, и се опитват да работят заедно. Верно е, е че понякога те правят това по собствена инициатива. Организират се общи срещи на данъчните служби, да кажем, между Литва и Италия. И това а, много а, помага на служителите, обогатява техния опит, защото когато става въпрос за верижни е, е, измами, това е изключително важно. Но е хубаво това да бъде официализирано. Именно за това настоявам за по-добро координиране. Настоявам също в същата препоръка за по-добро наблюдение на обмена на информация за да могат държавите членки да си съдействат е, ефикасно. Освен това, в петата препоръка настоявам за упростяване и консолидиране на законодателството на общността в областта с, на борбата с измамите, е, защото а, смятам, че не само е, сътрудничеството на институциите с държавите членка между отделните държави членки може да улесни борбата с измамите. Когато е, подготвях доклада си през 2008 година, си дадат сметка, че редица държави членки са доста е, резервирани по отношение на това сътрудничество и си въобразяват, някои от тях поне, че могат да решат проблема самостоятелно, без помощта на останалите. В следващата препоръка настоявам законод... да се упрости и консолидира законодателството в областта на ДДС. И много хора, които работят на терена от инспекциите, ми казаха, че много често се сблъскват с сериозни проблеми. Например, един бългийски инспектор, който трябва да разследва верижни измами, които го отвеждат към Германия. За бългийския инспектор да сътрудничи с немските власти или да, и не е трудно, той много лесно може да прочете и законодателството на немски, но когато верижната измама го отвежда до Полша, Чехия или Унгария и когато трябва да, той да се запознае с законодателството, проблема се преодолява трудно, защото въпросният човек не разбира нито полски, нито унгарски, нито чешки и е, много трудно ще се запознае с съответното законодателство. За това е добре държавите членки да преведат собственото си законодателство на а, е, няколко по-употребявани езици. Разбира се, а, е, някои се съпротивляват на това, защото ако не се направи това, инспекциите в някои държави се затрудняват. Освен това, новозададения Еврофиск, който е създан през ноември 2010 година, трябва да допринася за борбата с този тип измами, препоръчвам на комисията да засили още повече подкрепата си а, за системата за обмен на информация, за да може ние да следим как се развиват нещата. Смятам, че всички доклади трябва да са публични Освен това, смятам, че да, трябва да се засили обмена на информация в областта на ДДС, като се подобри системата за набиране на данни и се съкратят сроковете за тяхната обработка. Занимавал съм, проучвал съм доста конкретни случаи, които доведаха до дела и трябва да кажа, че престъпни са изключително изобретателните, страшно бързо а, потулват следите си, изчезват, използват съществуващата правна система за да обикалят. Затова е много важно да се действа бързо, да се събира бързо информация. И освен това, всички инспекции трябва да имат по-лесен достъп до информацията. И накрая последните препоръки се отнасят до функционирането на системата на ДДС. В практическите ми контакти се убедих, че е изключително важно да се говори с хората, които се занимават на практика с а, а, проблема. Те смятат, че Системата трябва да, да на самоначисляване трябва да бъде променена. В Обединеното кралство и в някои други държави това се е оказало доста ефективно средство за борба с измамите ДДС а, за това искам да питам дали комисията следи какво правят отделните държави членки. Аз мятам, че призовавам комисията да обмисли законодателни предложения, които да разрешат проблема с ДДС измамите и верижните е, и, и, измами още в, е, при източника, от самото начало да ги изкоренят. И смятам, че този механизъм, ако се въведе е, механизъм на самоначисляване, това ще бъде едно много добро след средство за всякакви измами. Трябва да се упростят е, също така административните схеми за производителите, търговците, което ще позволи въвеждането на тази система за самоначисляване по един доста по-плавен начин. Е, това е в общи линии моите препоръки по зелената книга, приложена. Е, сега бих дал думата на колегите. Er е, ще продължа на холандски. Господин председател, не сме много на брой тук. Смятам, че е, бих могъл да подкрепя вашите предложения, но имам още една идея. Като парламент винаги сме настоявали за е, по-видима система за собствени средства и ДДС 0,24% от ДДС отива за Европейския съюз. казват ми, че ако отида в САЩ и си взема едно кафе, там ясно се посочва какъв, каква е ставката на ДДС. каква част отива за държавата, за общината и така нататък. Така че е, питам се дали не бихме могли да въведем подобна система и в Европа. Е, автоматизацията, компютризацията наистина ни дават е, възможност да натиснем на копче, за да стане това изчисляване. Това би било а, добре и за контрол. Така че ще внеса вероятно изменение в този смисъл. Благодаря, Ян. Госпожа Андресен. Е. Благодаря. Мисля, че вашите предложения са много положителни. Само бих искала да попитам дали е имало консултация с ОЛАФ, защото в ОЛАФ има отдел, който се занимава с ДДС измами. Те би трябвало да ни посъветват за необходимите промени. Очудвам се, че тук не се споменава ОЛАФ. Всъщност е, те имат е, богат опит в борбата срещу ДДС измамите. Определено е, са запознати с данните и би трябвало да могат да направят препоръки за това как да се променят нещата. Председателят, благодаря. Още някой? Европейската комисия? Реакция от тяхна страна? Господин Рапони. Господин председател, благодаря ви много. Няколко бележки. Общо заето комисията може да приеме вашите препоръки, препоръките на докладчика, но се нуждаем от някои уточнения. За ваше сведение, комисията провежда проучване за определяне а, обема на а, измамите с ДДС за 2006 година за 25 държави членки 107 милиарда евро е, е стоеността на тези измами. Актуализираме това проучване в момента, така че да отчетем по-новите данни. Е, след е, вашия доклад от 2008 година за стратегията за борба с измамите бяха осъществени някои мерки беше прият регламент за административно сътрудничество, което ще влезе в сила 1 януари 2012 година. Този регламент значително засилва сътрудничеството между държавите членки, като въвежда по-специално Еврофиск. Нямаше правни основания за това преди и също така облегчава, улеснява трансграничните многостранни проверки. Подобрява също така прекия достъп до някои информации, до някои бази данни от данъчните администрации. Вие посочвате това също като препоръка. И е, комисията ще трябва да изготви доклад е, за е, административното сътрудничество и тъй като правното основание за Еврофиск е именно в този регламент, така че този доклад на комисията ще включи Еврофиск. От скоро действа тази система, отскоро са създадени различните структури. На този етап те действат по добре. Е, държавите членки доста активно участват, дори това да ви очудва. Е, въпреки е, беше на доброволен принцип първоначалното включване в Еврофиск, нямаше задължителен характер, но така иначе всички държави членки участват. Що се отнася до самоначисляването, и ние като вас смятаме, че тази система, този режим може да реши въпроса с някои верижни измами в някои специфични сектори. Е, именно за това сме предоставили дерогации на държавите членки в тези отрасли, които вие цитирате. Е, има предложение за директива, е, са в съвета, но държавите членки още не са приели този проект. Според тази директива, държавите членки ще могат да прилагат самоначисляване без да изискват изрична дерогация от комисията. Но все още е в съвета този текст. Комисията обмисля възможност за прилагане на система за бързо реагиране при измами. И около 9 месеца са необходими, за да се предостави дерогация на държава членка. Това е много дълъг срок и за това комисията обмисля възможност за прилагане на система за бързо реагиране при конкретни измами. Това исках да кажа, но нека да припомня също така, че Зелената книга е обърната към бъдещето, към бъдещите дейности. Една от тези дейности, която подлежи на обсъждане, е, събирането е, на ДДС е, доста архаични методи прилага в различните държави членки. Така че държавите членки би трябвало да използват по-добре всички инструменти за електронно събиране на данни и събиране на ДДС. Защото сегашните методи се почиват предимно на тези, които получават, после трябва да възстановят ДДС, но не го правят и така се стига до верижни измами. Така че при събираемостта трябва да се прилагат по-стрикни мерки. Предвиждаме, предвиждаме различни системи, в които се прилагат в трети страни, например ДДС пряко се внася в бюджета. Но така или иначе, трябва да засилим контрола, надзор, дейност в тази сфера. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Има ли колеги, които искат да вземат думата по този въпрос? Не виждам. Благодаря ви. Благодаря на комисията за конструктивните бележки. Проучването, в което се казва, че за 2006 година се посочва като размер 107 милиарда, признавам, че това надхвърля моите познания аз не допусках, че е толкова висока тази цифра. Бихме ли могли да получим това е, проучване? Е, след това, по отношение на предложението, направено на съвета за специфичните дерогации, може ли да е, ни посочите координатора, за да включа това да, едно уточнение по първия, първото ви искане. Не става дума само за измами. Раз... Не става дума за разликата между теоретичното е, ДДС, което трябва да бъде събрано, и е, реалното. Тук са включени и фалити. И всъщност става дума за 25 държави членки а 5 години по... Така ли, иначе, разполагате на сайта на таксут е, с това проучване. Имате достъп до него. Председателят... Добре, ако няма повече бележки, можем да приключим с тази точка от дневния ред. Тук е, мисля, че срокът е същият, както и при предишни 23 юни четвъртък, тази седмица, 12 часа. Гласуването е предвидено 13-14 юли в нашата комисия. Водещата комисия казах Имко, но сбърках. Тук не става дума за Имко, а за Екон економическата комисия, където на 19 септември ще се гласува. Така че имаме достатъчно време, за да изразим нашето становище. И така стигаме до предпоследната точка. Мисия е besteld over за сутрешното заседание, проучване по поръчка на нашата комисия а именно как организираната престъпност злоупотребява със средствата на ЕС. Господин Венцинг, един от авторите на това проучване, извършено за Pricewaterhouse Елси Купър, и нека да му предоставим достатъчно време. Рядко явление наистина, но днес разполагаме с повече време. Обикновенно притискаме ораторите да говорят по-кратко, но случая не е така. Така че с интерес ще ви изслушаме какво сте установили, Но първо ще дам думата на господин Сондергард, който е докладчик. Но господин Венцинг първо. Благодаря. Ще представя проучването на английски, но някои от по-специализираните въпроси ще представя на холандски. Имам дълъг дневен ред, но време колкото искаш, така че няма да бързам. Най-напред няколко думи за целта на проучването. Първо да направи оценка на това как се злоупотребява със средствата и как да се избегне това явление. Въпросът, преди да отговорим на въпросите, това как се злоупотребява средства на Европейския съюз, за целите на проучването е необходимо да се каже какво е организирана престъпност, що са средства на Европейския съюз, особено в контекста на проучването, то е злоупотреба? Що е злоупотреба с фондове на Европейския съюз? В каква степен? И последния въпрос с, е, с какви средства и е, по какви начини е, се злоупотребява. След като се отговори на тези въпроси, могат са направени препоръки за засилване на устойчивостта срещу злоупотребите. В съответствие с техническото задание, проучването се основава на проучване на литературата и на е, източници от открит характер, както и на информация от ОЛАФ, Сметната палата, Европол и Евроюст. Също така важно е да кажем, че се вниманието ни е съсредоточено върху злоупотребата през 2009 година, като си имаме предвид обаче, че тогава нямаше много информация, трябваше да отчетем информация и от предишни години. Както беше казано, ние проучихме документи, също така и проведахме интервюта, участвахме на, в конференции, и изслушвания, в това число и в Европейския съюз. През януари тази година проведахме заседание на експерти същото в парламента с експерти от научните среди, но също така от ОЛАФ и Европол и е, Transparency International. Заседанието беше посветено на междинните констатации на, проучванията, на проучването. Сега, как проведахме проучването? Както казах най-напред – ние се опитахме да дефинираме понятието организирана престъпност. Няма една всеобщо приета дефиниция на организираната престъпност. По думите на директора на ОЛАФ, организираната престъпност е непрекъснато променящо се явление в непрекъснато променящ се свят. Дефинициите на организираната престъпност се променят във времето и те отразяват различните гледни точки към проблема и различните позиции. Това не е проблем, стига една от работ... стига да се използва една дефиниция от всички, които се борят срещу организираната престъпност за да може да се обмени информация. Установили сме обаче, че институциите и агенциите на Европейския съюз не винаги използват една и съща дефиниция. Ако въобще използват някаква дефиниция. Ще се върна на този проблем малко по-късно, когато стигна до заключенията и препоръките. За целите на проучването ние съчетахме елементи на съществуващи дефиниции на организирана престъпност, основно дефиницията в рамковото решение на съвета за борбата срещу организираната промишленост от 2008 година. Добавихме обаче и сериозните щети за, за основите на Съюза и нашата дефиниция за целите на проучванията, че това е структурирано сдружение, създадено за определен период от време, чиято цел е да извърши нарушения с цел материални и финансови ползи, които вредят а, сериозно на а, и застрашават а, от основите на Европейския съюз. Ние правим дефиниция на това, що са европейски фондове. Тук се обръща а, особено внимание на разходните фондовете. Използват се обаче и собствени ресурси, сред които има ДДС, част от ДДС и акцизи събирани в държави членки. Те това са също а, фондове на Европейския съюз, тъй като те захранват бюджета. А, тъй като ДДС и акцизите са особено привлекателни за престъпниците, ние отчетахме измамите с ДДС, контрабанда с цигари и така нататък. Тъй като злоупотребата се възприема като неправомерно, погрешно използване, тук можем да включим и непреднамерено, погрешно погрешна злоупотреба, за да направим разграничение между преднамерена и непреднамерена злоупотреба. В проучването злоупотребата с европейски средства се дефинира като измама. Това е измама, измамничество, нарушаване на доверието с цел печалба или нечестно предимство. Това са все преднамерени деяния. Правното основание за дейност на ниво Европейски съюз за защита, за, а, за защита на интересите на Европейския съюз може да бъде намерено в член 352 на Европейския съюз. сегашното управление и контрол на средства на Европейския съюз се осъществява от определена от, е, сериозна структура, една контролна структура за всички фондове, която се състои от различни равнища. И основната отговорност на тази структура е в държавите членки – в своята контролна структура се обръща голямо внимание на предложение на проекти, квалификация на участниците в търга и доброто финансово управление. И се обръща много по-малко внимание на самите участници в търга, хората, които стоят за тях, под доставчиците и в крайна сметка крайните получатели – на печалбите от търга. Европейската комисия има ръководство за национални, за контролните механизми. Очевидно силата на контрола зависи от способностите на отделните държави членки. Например, прегледът и е, одита на изразходването на средства на Европейски съюз държавите членки се осъществява от национални служители без партньорска проверка. Също така стандартите и квалификацията на служителите в контролните структури се различават – а, и дори малки различия могат да доведат до сериозни различия в контрола и одита. Ето защо ние смятаме, че в това отношение нещата трябва да се подобрят. Що се отнася до степента на злоупотреба от организираната престъпност – не можахме да се натъкнем на надежна информация от институциите и агенциите на Европейския съюз, ОЛАФ, Европол, Евроюст или Сметната палата. Те не са в състояние да представят конкретни факти и цифри. Само Европол ни представи три казуса от 2009 година – и представиха, можеха да представят голям брой случаи на измами с ДДС, но мащабите на измамите не бяха представени. Олаф спомена, че през 2009 2010 година са се натъкнали на данни, че в много случаи измамите с структурните фондове се, са организирани и не са резултат от наличие на възможности. Според нас това е форма на организирана престъпност, макар че не можем да подплатим а, това твърдение с факти. Европол споменава, че измамите с ДДС и обществените поръчки. не са допълнени от информация за това, колко са сериозни тези измами с ДДС или обществени поръчки и не представят никакви подробности, за да подплатят твърдението си. И за да отговоря на въпроса как злоупотребява организираната престъпност с, с средствата на Европейския съюз, разполагаме с ограничени, надежни източници на информация. Това са предимно открити източници. Към доклада има един анекс, който не е включен в вебсайта. Имаме и а, твърдо копи, хартиено копие. Ще го представим в окончателния вариант. Там са записани откритите източници, които описват ясни според нас случаи на злоупотреба с европейски средства. Не получихме почти никаква фактическа информация от институциите, агенциите на Европейския съюз. Само трите а, известни случая предоставени от а, Евроюст не получихме никакъв поле, никаква полезна информация от Европол или Европейската сметна палата. С други думи, ние можахме да формулираме само общи заключения за това как организираната престъпност мами Европейския съюз. Те са записани тук. Има някои много общи характеристики на организираната престъпност, мрежите. В почти всички случаи е ясно, че участват, че са замесени повече от двама души, повече от две фирми. Повечето мрежи са, а, функционират на международ, в международен мащаб. Тук са записани различни случаи, фалшифициране на документи, незаконна финансова измама, присвояване, фалшифициране на процедурите, пране на пари и създаване на а, кухи фирми. Интересното е, че има няколко неодавнашни инициативи на Европейската комисия за защита на финансовите интереси. Е, комисията споменава няколко е, трудности е, най-напред трябва да се преодолеят трудностите пред достъпа до надежна информация трябва да се преодолее сътрудничеството и трябва да се осигури ефективност на процедурите в наказателното правораздаване. Има предложение за реформа на ОЛАФ, предложение за борба срещу корупцията и модернизация на политиката на обществените поръчки. В тези инициативи виждаме, че Европейската комисия не споменава организираната престъпност, е, нито пък е, поставя акцент изключително върху организираната престъпност. Тези инициативи са насочени към всякакви деяния, независимо от това дали измамниците работят в съглашателство или не, а, за продължителен период от време или еднократно. В този случай можем да преценим, че този подход а, може би трябва да бъде допълнен от а, други. Комисията посочва, че е трудно да се нам осигури достъп до данните. А, не смята, че има необходимост от по-добра статистика за престъпленията. Ние сме съгласни с това. А, също така и, и на, ние също имахме а, и на нас не ни беше лесно да намерим данни за целите на анализа. Стигнахме до някои заключения. Например, обща фокус към общ фокус върху злоупотребата със средства. Такъв липсва. Борбата срещу злоупотребата с евро, европейски средства от организираната престъпност не се оказва е, целенасочена е, дейност, е, нито пък е, специфична цел на определени институции и агенции да не забравяме, че институциите и агенциите не използват една и съща дефиниция за организираната престъпност. Според нас това пречи на ефективният обмен на информация. Освен това, разполагат с малко факти и статистически данни по тази тема, което затруднява анализът на причините за измамите и на мерките, които трябва да предприемат. Би трябвало да се усъвършенства управленският контрол и одита, най-вече в държавите членки, но и на ниво Европейски съюз – и тук акцентът върху измамите е задължителен на всички нива на управлението. Може би не толкова върху борбата с организираната престъпност, колкото върху а, това да сме наясно с а, а, нередностите и измамите, за да знаем а, как да подходим към тях. Формулирали сме 10 препоръки. Първата и всъщност това са препоръки, в които препоръчваме повече акцент върху измамите. Ние препоръчваме въвеждането и използването на единни дефиниции на различните термини и също така единни дефиниции на други термини като, в този контекст като злоупотреба и европейски средства. Тези термини трябва да се прилагат от всички институции. Втората препоръка е по, да се регистрират по-добре случаите на злоупотреба на национално европейско ниво, за да могат да се правят сравнения и да се осъществяват връзки и да се намират връзки между отделни случаи на измами, наредности и организирана престъпност. Третата препоръка е да се възложат на европейските институции, особено ОЛАФ, Европол, Евроюст и Европейската сметна палата, задачата да поставя активен фокус върху злоупотребата и измамата с европейски средства от организираната промишленост. Не бива двата термина да се използват заедно, за да видим до каква, в каква степен организираната престъпност мами Европейския съюз. От друга страна, както споменах, можем да отправим някои препоръки към стандартите на управленския контрол, смятаме, че може да има партньорска проверка, т.е. служители от друга държава членка, а не от държавата членка, която получава средствата. Могат да се въведат също така и изисквания към квалификацията а, и опита на лицата, осъществяващи контрол и проверка. Също така препоръчваме да се проведе да се проведат действия насочени към а, информиране, осведомяване, а, за да бъдат а, всички в по-голяма степен запознати с а, проблемите. Искаме също така да насърчим постоянна програма за борба срещу измамите. В такава една програма изпълнението на различни политики, но и активното проучване на нови служители, както и за непрекъснато усъвършенстване и формиране на съществуващите служители създаването на безопасна и сигурна среда, в която да се докладват подозрителни дейности. Също така препоръчваме да се проучи възможността за разработване на инструменти а, за откриване на наличието на потенциални а, дейности за измама. Тук включва анализ на проекти, но също проверка на лица и субекти. Също така да се предвидят корективни мерки, инструменти за оценка на риска и на преглед за процедури за изключване, но също така и функционираща структура, култура на горещи линии, защита на тези, които подават сигнали. В това отношение на ниво Европейски съюз разглеждане на членове 22А и 22Б на правилника за служителите могат да бъдат приложени. Също така информационно-технологични инструменти като софтуерни приложения. Дали сме примери. А на друга по-обща препоръка е повишаване на прозрачността и отчетността, стремеж към засилена прозрачност и отчетност чрез всички възможни средства за разпространяване на информация за изразходване на европейските средства сред европейското общество. И една по-конкретна препоръка за ДДС измамите. Държавите членки биха могли да обърнат внимание на самоначисляването. С това стигам до края на своето изложение. Благодаря. Благодаря на докладчика. Сега ще дам думата на господин Сандъргард който смятам, че ще има доста въпроси, които да зададе тук. Благодаря, господин председател. Има две основни причини, поради които аз предложих нашата комисия да поръча това проучване върху начина по който организираната престъпност злоупотребява с средствата на Европейския съюз. На първо място от уважение към данакоплаците, независимо от това какво мислим за Европейския съюз, е ясно, че измамите а, имат а, разрушителен ефект. Второ, Правим го и от уважение към демокрацията. Голяма, силна дума. Когато организираната престъпност стане достатъчно силна, тя не само краде, а започва да прониква в економическата и политическа система. Тя прави това, за да може да продължава своите престъпни дейности без да бъде уличена. И когато подкупите и измамите се осъществяват в едно общество, демокрацията бива подкопана. Всъщност проблем ли е? за, говорим ли сериозен проблем? Има данни, че да. Пред няколко години италианската полиция ни каза, че е засякла информация от италианската мафия, че мафията е искала да промени начина по който работи и да съсредоточи вниманието си върху злоупотреба със средства на Европейския съюз. От друга страна има конкретни случаи като контрабанда на цигари, ДДС измами, измами с а, квоти, емисии. Тези престъпления могат да бъдат извършени само от трансгранично организирана промишленост, групи, които са, работят в някои държави членки. Това не е нова информация за Европейски съюз. През 2008 година съвета излезе с препоръка за борба срещу организираната престъпност. Основният въпрос е дали има някакъв напредък в борбата срещу организираната престъпност, особено в областта на европейските средства. Ето защо аз исках да проведем тази дискусия. Смятам, че доклада съдържа богата информация, анализи и 10 чудесни препоръки. Разбира се, искам да благодаря на PricewaterhouseCoopers. Заедно с това трябва да кажа, че най-шокиращото в проучването е онова, което отсъства в него. Това стана много ясно в е, изложението, което чухме. Заключението беше, че общ акцент върху злоупотребата на средства липсва. Когато човек прочете целия доклад, вижда, че заключението е обосновано на няколко места. На страници 55 и 56 въпросът за това какъв, каква е степента на злоупотреба с европейски фондове, в това число ДДС измами от страна на организираната промишленост е, не е въпрос, на който не може да се даде отговор възоснова на съществуваща информация. В общественото пространство няма достатъчна информация, нито пък беше предоставена такава за целите на проучването от Олав, Европол, Евроюст и Сметната палата. Това съответства на казаното от Европейската комисия в своите съобщения в които се обръща внимание на трудностите, свързани с получаване на точни данни за мащабите на измамите и недостатъците в механизмите за наблюдение и оценка. И по-нататък на страници 56 и 57, пак на английски язик. В този момент общ акцент върху явлението сериозна измама организираната престъпност, като че ли отсъства в рамките на ОЛАФ няма акцент върху организираната престъпност, а Европол се бори срещу организираната престъпност, ДДС измамите и на контрабанта на цигари. Няма пряка, пряка връзка между Европол и ОЛАФ. И не се да прави съпоставка на а, субекти на проверките и техните телефонни номера, банкови сметки и така нататък. Това означава, че е, връзките не се разкриват автоматично, ако въобще бъдат разкрити. Същото въжи за съпоставянето на субекти и данни между Европол и Евроюст и между една институция и държавите членки. Трудно е да се направи, е, да се представи цялостна картина на мащабите на измамите при отсъствието на данни и при отсъствието на обмена на данни и информация. Ако това, ако това, което ви прочетах е вярно, не можем да не сме разочаровани. Ние създадахме вътрешен пазар без граници, който същевременно временно е благоприятна почва за организираната промишленост. Заедно с това... De samarbejder til synligheden ikke. Det er ikke særlig effektivt. Og resultatet er, at vi ikke engang kan få et bud på, hvad situationen er. Og jeg håber selvfølgelig, at det vil blive dementeret og imødegået meget kraftigt om et øjeblik. Men hvis det er rigtigt, Ако обаче се окаже, че това е вярно, а, не можем да сме доволни. Не е работа на Комисията по бюджетен контрол да се прави на полицейски орган. Не е наша работа да ловим престъпници, но като политици ние не можем да не попитаме кой носи отговорност за тази ситуация и как да променим нещата. За да хвърлим светлина върху този факт, имам 10 въпроса към ОЛАФ и комисията и Сметната палата и се надявам, че можем да получим отговори днес. Най-напред към комисията защо е толкова трудно да се за да получим информация е, и, и обобщена информация за е, случаите на измама и как можем в е, бъдеще да направим така, че наличните данни да бъдат е, по-лесно достъпни т.е. данните, в които съществуват в институциите. Още един въпрос към, институции, към комисията. Според проучването, комисията няма конкретен подход към организираната престъпност. По-скоро прилага един и същи подход към всички а, престъпления. Обмисля ли комисията а, промяна? Трети въпрос към комисията. Какво мисли комисията по създаването на вътрешен черен списък за всички, които са злоупотребявали с европейски средства? Четвърти въпрос към комисията по време на едно изслушване тук в парламента и когато нашата комисия посети различни страни, чухме съди да казват, че организираната престъпност злоупотребява с обществените търгове за свои цели. Комисията размишлявала ли е по а, евентуални мерки? Сега един въпрос към Олаф. Смята ли Олаф, че организираната престъпност злоупотребява с европейски средства в мащаби, които заслужават сериозно внимание, или пък става дума за редица по-дребни случаи на неправомерност? Защо не може ОЛАФ да предостави по-конкретни данни информация на PricewaterhouseCoopers, които, информация, която да бъде използвана в проучването. Седми въпрос, пак към ОЛАФ. Възоснова на това проучване и изявленията от Евроюст, Олаф като че ли няма желание да сътрудничи. Вярно ли е това? Осми въпрос към Олаф. Какви правни, от какви правни инструменти има нужда Олаф, е, за да може да участва по-успешно в борбата срещу организираната престъпност? Девети ми въпрос е към Сметната палата. Смята ли тя, че организираната престъпност злоупотребява с, с, с, в сериозна степен с европейски средства? и на какво се основава тази оценка. Десети въпрос, пак към Сметната палата. Има ли Сметната палата и следи ли Европейската палата а, случаите, по които е а, работила или пък а, просто ги забравя, след като приключи своята оценка? Мисля, че ще бъде интересно да чуем отговори на тези въпроси. Би било интересно да чуем и реакции а, на проучването. Благодаря много. Госпожа Андреасен желая да се изкаже. Други има ли? Имате думата, госпожо. Благодаря. Благодаря и на секретарията, и на Прайс Уотерхаус, и на докладчика за извършната работа по това важно проучване. Искам да изразя подкрепа за заключенията, представени от господин Сьоренсен. Много е тревожно това, че проучването не можа да навлезе в дълбочината на проблема поради недостатъчна информация. Това само по себе си е достатъчно красноречиво. То говори достатъчно за значението, което делят институциите на борбата срещу измамите, корупцията и всички неправомерни действия. Има обаче още нещо, което ме притеснява дори повече. Преди заключението за липса на информация, и това е дефиницията на понятието злоупотреба със средства. Вие го дефинирате, т.е. Прайс аз го дефинира като измама. Само, че трябва да видим как се дефинира измамата. И чувал съм от поне един член на сметната палата, че на измамата е злоупотреба тогава, когато има престъпно намерение. Ако трябва да чакаме съд да определи дали има престъпно намерение, е много трудно да преследваме случаите на нередност. Ето и тук се проблемът. Ръцете ни са вързани. Най-напред трябва да определим дали има престъпно намерение. Мисля, че щяхме да имаме много повече данни, ако се проучват всички нередности. Докладът на, докладите на съда съдържат огромен брой случаи на нередности. Така че дефиницията за злоупотреба е много важен. Това е една от реформите. Съгласна съм и с повечето от препоръките. Те са очевидни. И те са очевидни за много от нас в комисията и парламента. Напълно съм съгласна с казаното за реформата на ОЛАФ. Много ме притеснява а, тенденцията към допустима, допустима, допустим риск от грешка. А, съгласна съм с това, че защитата на подаващите сигнали е много важна имайки предвид заключенията, имайки предвид казаното от господин Сьоренсън, ние разполагаме с добра основа за по-нататъчни действия. Благодаря, госпожо Андреса. Госпожа Гресле, добре дошла. А, да, а, извинявайте, че закъснях, но а, Наистина става дума за 500 изменения по един текст и имах наистина доста работа. Вчера по диагонал прочетох това проучване, прегледах го и това, което ме впечатли е, че а, се поставя под въпрос, заостря се вниманието върху целия процес на бюджетен контрол. И искам да ви припомня, че разполагаме с банка данни, с база данни. И би трябвало да има черен списък тези, които са допуснали корупция или изпиране на стъпно придобити средства. През 2006 година имаше преговори с съвета и ние искахме създаването на тази база данни. Това беше изискване на ОЛАФ също така. И въпреки против поставянето, опозицията, ние получихме все пак достъп до тази база данни. Важно е обаче да знаем колко дела са включени в тази база данни. Около 6, според мен. Не знам дали действа системата за сигнализация. Актуализира ли се тази база данни? Какъв е смисълът тя да се създаде, ако не се актуализира, ако не се поддържа? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос е е проследяването, правните последици от това проучване, защото няма определение за измама и съответно няма правни последици. Може и да дадете малко информация именно в контекста на организираната престъпност по този въпрос. По Осмата ви препоръка, и тук задавам втория си въпрос към извършилите проучването, казвате, че е, трябва да се преглед, преразгледат е, членове 22А и 22Б. Как предлагате да стане това? е, в правилника за персонала, да, ще се върнем на това през юли, но в е, каква посока искате това преразглеждане? Благодаря ви. Е, благодаря, госпожо Гресли. Има ли други желаящи да се изкажат? Няма такива. Но смятам, че още четирима души трябва да се изкажат. Първо комисията, е, тъй като бяха зададени на комисията от докладчика четири въпроса, така че тя трябва да им отговори. Е, след това въпросите на госпожа Андреасен и госпожа Гресле и а, ще дам думата а, и на Сметната палата, и на представителя на ОЛАФ. И накрая госпожа Гресле зададе въпрос към извършилите проучването, така че ще им дам думата и на тях. И накрая на господин Сондергард. Комисията, господин Оплас. А, правилно ли произнасям името ви от нас? А, не, от Генерална дирекция бюджет съм. А, искам само да кажа, че има представители на ОЛАФ, на Генерална дирекция Агри и Регио. А, двете дирекции, които най-много пари разходват с държавите членки. Отбелязах си 10-те въпроса, Осем от тях са свързани с комисията и особено много ОЛАФ в двете насоки на дейността на тази служба. По един от въпросите искам да взема отношение. Трети въпрос, който е по-тясно свързан с Генерална дирекция бюджет. Въпрос за черния списък. Съгласен с това, което каза госпожа Гресле, ние много обсъждахме този въпрос по време на предишното преразглеждане на финансовия регламент и особено в края и госпожа Гресле успя да убеди съвета който почти еднолично взимаше решение тогава, нещата малко се промениха, да се приеме принципа на този, тази база. Много юристи участваха в дискусията и те приеха силата на присъденото да се прилага и не може да се обжалва това. Цифрите, които цитира госпожа Гресле, при нас има служба, аз не съм част от тази служба, която поддържа базата данни, но мога да кажа, че наистина много малко уведомления сме получили от държавите членки. В комисията има друг черен списък, свързан с този, но е по-широк, с преките бенефициенти. Там има различни категории и измамите са включени. Предлагам ви всъщност да дадете думата на колегите от ОЛАФ Разбира се, ако не дадем отговор тук на всички въпроси, ще го предадем съответно в писмен вид. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други представители от комисията, които желаят да се изкажат? Тъй като бяха зададени различни доста въпроси на комисията от господин Сондергард. Няколко думи за кохезионната политика. Та над страници 21 до 24 се прави оценка на управленските системи. Няколко пояснения, тъй като текста не отразява надзорната функция на комисията. Няколко пояснения са необходими по работата, която върши комисията текстът в известен степен представя в твърдо упростен вид действителността. Що се отнася до България и Холандия, има някои твърдения, които са фактически неточни. И щеше да бъде полезно да информацията да бъде проверена. Например, що се отнася до Холандия, се създава впечатлението, че няма достатъчно проследяване а, след а, извършените одити, тъй като а, структурата на одита се одобрява всяка година от комисията и комисията дава своето становище. Държавата членка изпраща годишен доклад за контрола, който се оценява от комисията. Също така ние осъществяваме двустранни срещи за контрол, на които се обсъждат одитните стратегии на държавите членки. Комисията осъществява свои одити на място. Що се отнася до България, се твърди, че одитния орган и сертифициращият орган са в едно и също министерство. Това не е точно, що се отнася до България. Сертифициращият орган е, е национална дирекция за средствата в Министерство на финансовите органи, но одитният орган е независим орган, който е подчинен на Министерство на финансите има адекватно разделяне на, разделение на отговорностите. Още няколко думи. Имаме стратегия за одит за няколко годишен период. Ние имаме стратегия за превенция с различни генерални дирекции и ОЛАФ. Що се отнася до някои от препоръките в края на проучването, ние осъществяваме дейности за повишаване на капацитета в държавите членки, в това число и за обществените поръчки. Що се отнася до по-конкретни дейности, насочени срещу борбата за престъпността, искам да кажа, че ние правим максималното в областта на наредностите и измамите. И всички допълнителни дейности, които бихме искали да бъдат осъществени, трябва да съответстват на принципа на съразмерността и ефективността на разходите. Два е изключително важни принципа дейностите трябва да бъдат съразмерни и трябва да отчетем е, ефективността на разходите. Благодаря. Благодаря. Не вярвам да сте дали отговор на всички въпроси на господин Сондергард, но комисията си отбеляза въпросите които са отправени към други ни генерални дирекции. Е, така че ще помоля комисията да даде бърз отговор на тези въпроси, при възможност преди вакансионния период. Това би било най-лесно, иначе господин Сондергард е, ще трябва да задава парламентарни въпроси. Мисля, че Първият начин е по-добрият. Четири въпроса имаше към Олаф. Има ли някой представител на Олаф тук? Ако може да се представите, защото не ви познавам. Благодаря. Звеното за превенция на измами ще направи няколко коментара. ОЛАФ носи отговорност като независим разследващ от орган за разследвания в, област, в областта на борбата срещу измамите и е служба на комисията. Що се отнася до капацитета на ОЛАФ за борба срещу измамите, проучванията на външни и вътрешни разследвания – за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, когато правим разследвания, ние трябва да спазваме поверителността на проверките, особено тогава, когато има констатации, които говорят за наказателна отговорност като, като организираната престъпност. Олаф е длъжен да предостави своите констатации на националните съдебни органи, които провеждат по-нататъчни е, изследвания или пък е, ако преценят, че е необходимо да отнесат делото към наказателен съд. А всичко това изисква запазване на поверителния характер на информацията, с която разполагаме. Второ, ние разследваме случаите на измама и както беше казано, някои от има случаи на фалшифициране на фактури, присвояване. Това а, говори за престъпна, за наказателна отговорност. но разбира се, не сме сигурни дали това представлява организирана престъпност. Що се отнася до политическите препоръки, споделям напълно наблюденията, направени от представителите на ГД регионална политика. Комисията е наясно с необходимостта от допълващ, допълнителни действия. Вие самият споменахте едно неодавнашно съобщение на Комисия за защита на финансовите интереси с а, а, средствата на наказателното право. Там са описани инициативи, които ще се предприемат. В допълнение ще се е, преразгледа регламент 1023. Има и трети инструмент. Е, който ще бъде прият от комисията. Господин Шета спомена за този документ тук в парламента. Това е стратегията за борба срещу измамите. Престои документа да бъде прият от колегиума. В тази стратегия са отразени някои от най-важните препоръки, отразени в проучването. Спомня, искам да спомена 6, 7 и 8 инструменти за борба срещу наредностите и измамите, например. Така че веднага след приемането на стратегията ще видим как ще работим по тези препоръки. За... Надявам се, че с тези коментари съм дал някои отговори на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви за отговорите на въпросите на господин Сандергард. Имаш обаче въпрос за сътрудничеството или липсата на сътрудничество с Евро. Да, наистина сътрудничеството с Евроюст и Европол е добро. Имаме много тесни контакти, както на политическо, така и оперативно ниво. Има и редовни срещи по конкретни случаи между Евроюст и ОЛАФ в случаи на транснационални престъпления. И бих казал, че това сътрудничество е добро и се надявам, че генералният директор може да потвърди това днес след обяд. Ще го попитаме. Госпожа Гресле. Вие сте докладчик по Олаф. Да. Мисля, че е добре да обсъждаме тази тема. От една страна имаме много точни данни за всички случаи на измама. В последния доклад на комисията също се говореше за това. И където за първи път, между другото, бяха изложени конкретни цифри. Се оказва, че 0,9% от плащанията се отклоняват. Това е е, все пак една радваща цифра. Очаквахме нещо много по-високо. Искам да попитам е, представителя на ОЛАВ какво, как точно да тълкувам това 0,9%, е, които се, като червена нишка минават през целия текст. Правят се сложни изчисления и за първи път се дават разбивки на цифрите по държави членки. Има 3-4 цифри за предполагаема обща стойност на измамите и реално установените. Може би а, е, да се говори за предполагаема измама не е много полезно. По-добре е да се каже, че просто не се знаят какви са точно реалните размери на измамите. А, е, особено след всичко, което а, е, сме преживели лично. Комисията предлага изменение на финансовия регламент и в което се казва, че дори предприятията, осъдени за а, измама, злоупотреба, пране на пари, са, са, са, дори когато са били осъдени, е, но имат монопол, а, това не, не им пречи да продължат да съществуват. И освен това, присъдите не са е, особено тежки, което също е срамота. Аз е, смятам да не приемаме това изменение. Мисля, че комисията трябва да е, гледа много по-сериозно на всички случаи на злоупотреба и пране на, на пари. Благодаря. Господин Сандергард. Или първо да чуем сметната палата. Може би все пак представителя на Олаф на въпрос на госпожа Гресле. 0,19% се споменава в годишния доклад на комисията. Това е процентът в разли... обхващащ различни об... разходни области и се основава на разкритите а, случаи на нередности които могат да бъдат квалифицирани като измами. Това е изчисление, което ще бъде публикувано в доклада на комисията през лятото. Основава се на разкрити и а, а, докладвани а, случаи на нередности и подозрения за измами. за, във всяка статистика се споменава, че има и не обявени данни. Има една сива зона. Колко според вас процента би? Каква е цифрата? хората от Олаф се съгласуват мнение. Може би моят колега може да отговори. Благодаря. Завеждам отдел в ОЛАФ и бях разпитан от, за, по този доклад специално от На въпроса на господин Сандъргаш ще отговоря, че няма какво много да добавя. И за нас е много трудно да преценим какви са размерите, какъв е мащаба на нередностите, злоупотребите и измамите. Разбира се, тук проблема е и е, неточностите в дефиницията, но както каза и госпожа Гресле, а, има укрити цифри, ни знаем, че има сива зона, но колко, какъв е нейният размер, нямаме точна представа. Да се каже, че измамите са 5-10% е все пак а, доста смело. Трябва да сме предпазливи. Защото възоснова на цифрите се взимат политическите решения и мерки и да се авансират произволни цифри е доста опасно. За съжаление, не знаем какви са размерите на явлението, както ние, така и разследващите. Благодаря. Представителите на Сметната палата имаше два въпроса към тях. Според вас, какви са размерите на организираната престъпност и как вие проследявате резултатите от прилагането на взетите вече мерки? Благодаря за този интересен дебат. Аз съм Питер Уелш. Аз съм тук по различна работа, но следя с интерес дискусията. Най-напред искам да посоча, че всичките ни одити отчитат риска от измама, както спомена и господин Калдера в своето писмо от 15 април. Що се отнася до това дали смятаме, че има, че организираната измама е в сериозни мащаби, да, ние сме работили по верижни измами, по които сме правили анализи и смятаме, че въпросите, че има сериозни въпроси. Да се върна на една от препоръките в доклада. Мисля, че така както е написана, малко ни притеснява, защото се говори за обмен на информация между ОЛАФ и Сметната палата – Нашите насоки и има общи насоки за аудитора. Когато аудиторът се натъкне на нещо, което смята, че измама, го предоставя информацията на разследващите. Защото ако задържим тази информация твърде дълго и започнем да задаваме твърде много въпроси, можем да навредим на случая, тъй като не сме юристи, може да не сме дали достатъчни гаранции на човека, който може би ще бъде обвинен. Така че ние предоставяме е, случая на Олаф. Предполагам, че своя Waterhouse прави същото със своите одити. Ние не очакваме да получим информация от Олаф за е, подозрения за измами по случаи, които разследват, тъй като има баланс между прозрачност и поверителност. Прозрачността е полезна за намаляване на опасността, но поверителността е необходима за успешния изход на наказателното преследване. Сега за последващите действия. Да, водим редовни срещи с Солов, когато е, изпратим един случай в, един случай в Олаф ние не забравяме за него. Между нас има непрекъснат контакт по случаите, които отнасяме към тях. Не съм сигурен за броя на случаите, които отиват за наказателно преследване. Но иначе между нас има добър контакт. Имам допълнителен въпрос извършвате одит, при който установявате някаква измама, сезирате ОЛАВ с този факт. Това именно е процедурата, която описахте, но това често ли се случва? Не толкова често, рядко. Има ли някакъв процент а, за подобни случаи, с които е сезирано Олаф? Това правило ли е или изключение? Няколко думи бихте ли ни казали допълнително? Господин Калдейра в своето писмо спомена, че годишно има три случая понякога. Държавите членки информират ОЛАФ за случаи, който ние проверяваме. Нямам конкретни данни, но при нас имаме три случая годишно. Не, не става дума за кой знае колко голям брой а, дейности. Като имаме предвид, че а, контролираме стотици всяка година. Да, още един въпрос. Правната са. Сметната палата има ли задължение <clears throat> да сезира ОЛАВ или не? That's a very good question. Um... Много добър въпрос. Това е част от процедурата. Всички аудитори са инструктирани. Може би ОЛАФ може да ни каже дали това е правно юридическо изискване или не. Мисля, че правното основание е регламент 1073. Там има изискване за предоставяне на информация и за сътрудничество. Благодаря ви. Имаше един въпрос от госпожа Гресле към авторите на проучването. Някъде си записах този въпрос, но не знам къде не мога да го намеря, но вие пък сигурно сте го запомнили. Един въпрос по правилника за служителите. Искам да ви препратя към едно друго проучване, където се прави наблюдението, че съществуващите разпоредби не насърчават подаващите сигнали да подават сигнали. Ние препоръчваме промяна в разпоредбите и в съответните членове, но има повече информация по този въпрос в другите ни доклади. Споменахте и дефиницията на измама, правната дефиниция. И на нас не ни беше лесно да стигнем до една единна дефиниция Тук става дума за поредица от поведения, които могат да бъдат квалифицирани като измамни. Но за да се докаже това е трудно. Мисля, че Олаф и другите органи могат да докажат това. Тъй като не сме провели правно проучване във всички дефиниции и това как могат да бъдат променени. Това е единството, което можем да кажем в случая. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на господин Сондергард за заключителни думи. Благодаря Разбирам, че не всички са готови да отговорят на всичките ми въпроси в момента. Няма никакъв проблем да получа отговор на някои от въпросите. Искам да благодаря на Сметната палата за ясната и позиция по злоупотребата на средствата. Олаф не ми даде ясен отговор на този въпрос. Смята ли Олаф, че опита злоупотреба с европейски средства е сериозен проблем? Или пък говорим за отделни изолирани случаи? Това разграничение е важно по две причини. Първо, представителите на комисията споменаха ползата от анализа. Не би трябвало да изразходваме твърде много ресурси за нещо, което не е проблем. Разбирам, че е трудно да се даде точна оценка, но би трябвало да имаме някаква приблизителна представа за това дали е сериозно или не. Не можем да чакаме. Ние знаем какви, трябва да знаем какви ресурси да насочим към а, тази област. Ето защо е важно да се отговори на въпроса. Това сериозен проблем ли е или индивид или става дума за изолирани случаи. Освен това, трансграничната престъпност е много сериозен проблем. Тя а, щетите свързани с нея не са само заради кражбите, тъй като трансграничната престъпност може да влияе върху административните и политически решения. Ето това е опасността. А финансовите загуби, разбира се, са проблем, но истинският проблем е, възниква тогава, когато престъпните организации станат достатъчно силни, за да влияят върху а, решенията. От, разбирам, че цифрите си цифри, но е необходимо да всички да могат но е необходимо да се направи преценка на сериозността на проблем. Искам също така да кажа, че съм изумен защо е толкова трудно да се направи един, да се, направи, да се получи една обща представа. Да, разбирам, че става дума за конфиденциалност, но не е необходимо да се цитират а, имена. Тук в парламента имаме сериозен проблем с това да, раз, да разберем за колко случая става дума. Ако не получим такава обща представа, ще ни бъде много трудно да вземем съответните решения и да решим проблема. Както казах, искам да благодаря на всички за участието и Очаквам да получа допълнителни отговори. Благодаря много. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще приключим с тази точка, с което изчерпваме сутрешния дневен ред. Още няколко а, практически въпроса. Обръщам се към администраторите, координаторите на групите. В 17.30 има заседание на координаторите, а, така че а, моля, нека да бъдат всички на време, тъй като а, първите 15 минути ще бъдат посветени на определене на докладчици и а, след това ще а, а, посрещнем председателството а, така че нека всички да бъдат тук. Имаме дълго, дълга почивка а, за обяд, но това не въжи и за госпожа Гресле, която има близо 500 изменения, а, които трябва да разгледа. и наистина има водеща роля между 15 и 16 часа за съвместното заседание на двете комисии. Благодаря ви. До след